да сме предпазливи относно имиджа, който имаме в очите на хората. Благодаря. Трябва да направя няколко изявления. Господин Франко Бонанини ме уведоми, че вече е независим депутат.